Our member is about to take her seat, so she cannot leave. И така последните вземат местата си, виждам. Това е чудесно. И така, уважаеми членове на комисията Либе, е, уважаеми колега, уважаеми гости, Днес е, сме организирали един е, семинар за правните професии, за правната помощ на хората заети в правни професии. Това е последното ни заседание преди Великденската вакансия и аз съм много-много е, съжалявам за това, че <clears throat> така попадна този, това заседание в този последен слот. Но въпреки това много се радвам, че ще може да проведем това смесено заседание между Либа и Юри. И така, е, тази следобедна сесия, преди да продължим с експертите, е, искам да кажа, че днес ще може да работим по въпросите за правната помощ за, и ще говорим за различни организации, които предлагат обучение за правните професии, ЕРА, агенцията, директорът е тук, добре дошли. Освен това имаме и камерата на нотариусите, представители от тази камера. Освен това ЕАЗО агенцията също предлага обучение с фокус беженци. И така, без повече да отнемам време, искам да предам да предам председателството след малко на моята съпредседателстваща колежка, но няма иерархия тук, така че ще представя първият ни оратор. Това е Татьяна Тарманчич. Тя е от Европейската комисия. Е, извинявайте, Александра. Александра ще представи 61-я е, доклад. Е, благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, Българските съди са били обхванати от наши проекти и само 5 държави членки са постигнали квотата от 5%. Важно е да се подчертае, че не всички, съде... не всички хора от съдебния състав имат нужда от такова европейско обучение, тъй като техните задачи не винаги опират до европейското законодателство. В някои държави членки обаче има специални съдии и асистенти, които се занимават с даване на правна помощ с европейско законодателство. Те участват с разплащател... в разплащателни процедури. Това са само някои от задачите, където... които са еврорелевантни. Така че нашето обучение смятаме много важно и трябва да бъде укрепено. Друг дефицит. Това е, е срокът или дълготрайността на обучението. Много съдебни професии имат около два дена обучение по европейско право. Ние смятаме, че това не е достатъчно. Ние живеем в един много по-променен се свят, по-различен свят от преди. Сега за финансовата подкрепа. Ние знаем, е, мените не са всичко, но те много могат да помогнат. И така, в този смисъл Европейската комисия помага колкото се може. Тя се опитва, тя има вече няколко финансови програми, насочени към съдебното сътрудничество Благодарен благодарна съм, че програмата Justice подкрепя съдебното обучение. Изискването е 35% от бюджета 2017 и 2020 година да бъде заделена за това обучение, е, е, т.е. 132 е, милиона евро ще бъдат заделени за тази цел. мрежата ETTN, е посветена на <clears throat> обучението на правни професии, получава грантове, за да опосредства трансграничното обучение на правни професии. Благодарение на това мога да кажа, че тази мрежа увеличава своите дейности и хората, които участват в тях. От 2014 година комисията е обявила търг за обявяване на интерес за участие в проекти, насочени към гражданското право, наказателния процес. Има много голяма подкрепа за различни проекти от страна на комисията. И както казах, комисията излезе със съобщение през 2011 година вече минаха 6 години. Трябва да погледнем какво се е променило в обстановката. Има нови предизвикателства, има нови е, въпроси, върху които трябва да се съсредоточим, особено когато осветлим нуждите на правните професии. Например, виждаме, че има нови правни професии и това означава нови целеви групи за нас. Като последствие, ние работим да пла... при планирането на нашите дейности да установим какви стратегии трябва да създадем за следващите години. За дефицитите вече споменах, че то има обучение за съдебния състав, има обучение за младите хора в е, съдебните професии. Не е достатъчно да има обучение за правните професии веднъж на 10 години. Нашата цел трябва да е по-амбициозна. Естествено, трябва да надхвърлим хоризонта 2020 година при нашето планиране. Ние предлагаме и е, обучение за адвокати. Трябва да вземем предвид и радикализацията, и тероризма, и насилието. Тук също смятаме, че има увеличаваща се нужда да включим в обучението и теми като а, обучение за затворния състав и хората от затворната система. Имаше много интересни проекти, които а, взеха предвид атаките от 2015 година. Научихме много от тези проекти, но все още малко хора участваха в тях. Трябва да направим повече, за да разберем точно какво става в законите, защо хората се радикализират там. Въпросът за малолетните затворници е също важно. важен. На следващо място независимостта на съдебната система и върховенството на закона. Тези точки също трябва да бъдат включени в обученията. Нещо практическо. Това е достъпа до електронни доказателства и, и правата на децата във всички наши програми също трябва да бъдат застъпени. Обучението на, на съдебните професии е споделена компетентност между Министерството на правосъдието, е, съвета и, и други институции на държавите членки. Политиката в тази област, според нас, трябва да е по-целенасочена и да отговори на нуждите, на специфичните нужди на държавите членки. Не може да има общи правила, обща стратегия, това стана ясно, целите и нуждите са много специфични. Това е заключението от, нашите, от нашия доклад. Така ние се опитваме да създадем специфични стратегии, които да отразяват е, ситуацията в отделните държави членки. Освен това, не трябва да се концентрираме само върху Европейския съюз. Е, би трябвало поне до една степен да вземем предвид и нуждите на кандидат страните, на нашите съседни страни. страни. Те не са в центъра на обучението, но важно е да видим какво може да направим, за да подслоним и нуждите на техните правни професии. Също така мисля, че трябва да разгледаме въпроса за подновяване или по преосмислене на дизайна на финансовия механизъм, който подкрепя правното обучение. За тази цел трябва да вземе предвид и други въпроси. Моят комисар реши да организира, да организира в е, широка консултация с заинтересованите страни. Ние ще започнем много скоро. Ще започнем с консултационен процес през май повечето от вас, които е, са тук в залата, сте получили анкети, насочени към <clears throat> практикуващите правни професии. Е, интересно е да чуем вашето мнение. Ще имаме през ноември конференция, ще се опитаме на нея да съберем идеи, вдъхновения, стратегии, желания – Естествено, Европейския парламент сърдечно е поканен да даде своя пример, при принос. Ние разчитаме на вашата подкрепа да развием една добра стратегия за обучение за да постигнем целите си, заложени за 2020 година, за да предвижим и модернизираме по-нататък нашата политика за обучение на правните професии. И така, благодаря за вашия ангажимент. Темата наистина е много важна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря и за погледа от комисията. Ето сега вече всички са тук, още наши колеги дойдоха, за което им благодаря. Споменахте Европейския парламент, искам да подчертая няколко а, момента. А, ние и нашата парламентарна комисия приемаме много при сърце и с много голяма амбиция вашата цел е, заедно с предвидените цифри до 2020 доста амбициозни. Говорите сега и за конкретно целенасочени програми, за конкретни е, страни. Много е, сме доволни от този подход и ще сме готови да ви подкрепим. Тук са членове на Комисията за граждански свободи и Комисията по правни е, въпроси. Ние искаме да поддържаме взаимоотношенията си, за да сме сигурни, че излизаме с резултати не само в количествено, но и в качество на отношение. Нека да започнем сега с първият ни гост. Добре дошъл на госпожа Татьяна Тамачич, е, ръководител на е, звеното за човешки права от е, организацията наречена HELP. Това означава образование за човешки права за правни специалисти, т.е. съдии, адвокати, прокурори. Ще чуем най-добрите практики на съвета на Европа. Добре дошла на госпожа Търмачич. С нея и госпожа Страна, която е ръководител на отдел. Благодаря, господин председател. Дами и господа, първо, нека да благодаря на членовете на двете парламентарни комисии за поканата да представим програмата на Съвета на Европа, наречена HELP. Тази програма стана двигател за правно обучение по Конвенцията за човешки права и основни права. Тя покрива всички страни членки 47 на съвета на Европа, което означава и страните членки на Европейския съюз. Три компонента съдържа програмата. Първо е една мрежа от е, съответни курсове за обучение за съдии и прокурори и съответните асоци... професионални асоциации. Имаме и партньори, различни организации и европейски асоциации. Второ, имаме платформа от е, три курса онлайн, свързани с знания, умения и ценности. За методологията ще говори колежката ми Ева. Тоест, Хелп не замества ролята на националните институции за обучение, но им дава специално разработени инструменти за обучение от експерти на съвета на Европа, които да допълват техните програми. Това са експерти по човешките права. Освен това, ние подхождаме така, че нашите инструменти по програмата HELP да могат да съчетаят гледната точка на съвета на Европа с националните е, трактовки, така че да има една цялостна картина. Ние се ръководим от е, препоръките на съответната комисия на съвета за Европа за обучение на правни специалисти от 2014. Тогава се установи, че трябва да има и е, реформи в съда, но също така и да се подобри изпълнението на Конвенцията за човешките права на национално ниво. И единия начин да се постигне това бе правното обучение – което е едно дълго го пътешествие от, от университета по време на цялата професионална кариера на един съдебен специалист. Обучението трябва да бъде от много високо качество. Това е нашата цел. Също така, то трябва да посреща конкретните потребности на всяка категория, т.е. съди, е, адвокати, прокурори. Ние покриваме не само Европейската конвенция за човешки права, но и други европейски конвенции, примерно Социалната харта и от 2015 Европейската харта за основни права и друго, е, свързано с тематиката законодателство, както и разбира се е, основните въпроси за съда в Люксембург. Работим с съответните агенции и им даваме възможност да се разработят курсове, примерно за закрила на данните или за борба с расизма. Европейският съюз и неговите страни членки са нашите естествени съюзници през 2015 съвета на Европа започна най-големия проект с европейски пари е, на за основни права, финансиран от европейския бюджет. Целта е да се постигат именно целите, които цитирах. The EU, our impact would be limited. And this is uh, why... Затова считаме, че трябва да направим така, че да има по-силно партньорство в съвета на Европа, за да се извличат в максимална степен ползите за практикуващите в, системната система, в съдебната система. Това ще допренесе и за изграждане на европейска култура на съдебна дейност и ще увеличи доверието в правните специалисти в ЕС. Е ще допренесе и за спазването на основните права. Ще приключа до тук, след това ще дам думата на моята колежка. Ще ви покажем едно малко въведение за курса за закрила на данните. Ето сега две минути видео. From one afternoon with an unusual case. I need your help, she said, explaining that she got fired from her work after her boss discovered that she had her official mailbox to send some private email. Една жена ми, при мина е един следобед, за да ми обясни, че е уволнена, защото шефът е открил, че тя е използвала служебната си почта за частен, частен имейл и е посетила социална медия за частни, с частни цели законно ли е да ме уволнят, тя ме попита. После аз отидох да пазарувам и когато си включих в мрежата, изведнъж ми предложиха продукти, дори преди да съм започнал да пазарувам. Как точно знаеха какво търся и кое е любимото ми вино? Затова а, разработихме курс, благодарение на средства от Европейския съюз и съвета а, на Европа, по програмата HELP, за да можете да разберете основните си а, основните предизвикателства за, спрямо тези две основни права. Правата за, на неприкосновеност на личния живот и правата за защита на данните. Ще научите какви са правните инструменти на европейско ниво, как, които са разработени от Съвета на Европа и от Европейския съюз. Кои са основните институции, кои са ключовите понятия, правила и принципи. Ще предложим, предложим различни проблематични области, е, медицина, медии, нови технологии, е, електронни комуникации и контрол на работното място. Последните два модула са за защита на данните и неприкосновеност на личния живот. В курса има много практически примери, за да можете да разберете как точно се развиват нещата в тази област в момента. За повече информация посетете и нашия вебсайт. Успех! Good afternoon. Now I think it's my... Сега е мой ред. Аз съм Ева Пастрана и ще говоря за правата на човека и обучението на юристите. Нашите курсове винаги започват с един разказ. От 13 години работя за Европейската комисия. Посещава съм страни като Филипините, Грузия. В съвета на Европа, където работя в момента, работя по две теми, които ме вълнуват правата на човека и Европа. И това, според мен, са двата въпроса, които ви ръководят и вас тук. Сега ще представя програмата HELP. Това е съкръщение, което означава образование по правата на човека за юристи. Видяхме едно видео, но ви препоръчваме да видите и още едно за трудови права. Ето, това е цикълът на съвета на Европа. Ние следим констатациите, мобилизираме с колегите си и успяваме да разработим най-добрите възможни курсове по правата на човека. Искам да ви представя в картинен вид това, което е, каза Татяна. Ето, това е мрежата, която включва Европейската мрежа за обучение на юристи и е, Европейския съвет на адвокатските колеги. Имаме платформа за електронно обучение, имаме и методология за обучение по правата на човека, която гарантира високо качество на това обучение. Опитваме се да приемем регионални проекти. Ние работим в трудни региони, като Западните Балкани, понякога в Русия и благодарение на европейското финансиране успяваме да реализираме програми. Целта е да предоставим на юристите необходимото знание, за да, изпъл... за да се изпълнява Хартата на основните права, Конвенцията по правата на човека и всички нормативни актове на Съвета на Европа и на Европейския съюз. Позоваваме се на съдебната практика на съда в Люксембург и така. Борба срещу расизъм, ксенофобия, хомофобия правата на бежанците, защита на данните и реформата през 2016 година, трудови права. Ние защит, трябва да защитаваме подобни права в момента на криза. Право на лична неприкосновеност и биоетика – това са спорни въпроси, по които няма консенсус. Работим по сурогатното майсторство и правата на бежанците. Освен тези курсове имаме и каталог по основни права тук включваме имуществени права, альтернатива на задържането, фалшификация на медицински продукти и престъпления срещу общественото здраве. Всичко това е на ваше разположение. Исках да ви покажа въздействието на средствата, изразходвани от Европейския съюз. Това са средства на европейския данакоплатец. Те са изразходвани ефективно. Организирахме 26 курса за 760 съди прокурори и адвокати. Имаме нужда от още курсове, допълнителни приоритети и трябва да обхванем всички страни. Ето това е въздействието на финансирането на Европейския съюз. То, утру, то отруи дейността на съвета на Европа в страните от Европейския съюз. Работим с национални институции, адвокатски колеги. Надяваме се да получим вашата подкрепа. Сега тук в графичен вид е представен увеличения брой на потребителите на нашата платформа. Утрои се броят на потребителите през 2016 година. Only in the first quarter of 2007 в първото три месечие на 2017 година броят на новите потребители е колкото за цялата 2016 година. И така, отивам към края на изложението си и призивът ни е да окажете подкрепа за обучение на юристите. Имаме високи очаквания а, Имаме също така по-високи очаквания в дългосрочен и средносрочен план, защото ако искаме да посрещнем многобройните предизвикателства пред правата на човека в Европа, имаме нужда от подкрепа. Съветът на Европа има много ограничени ресурси в сравнение с Европейския съюз, бюджета на на съвета на Европа е 0,29% от бюджета на Европейския съюз. Държавите членки знаят това много добре. Но те гледат на нас като на един от най-лошите критици по отношение на правата на човека. Ето защо ви призоваваме за вашата подкрепа. Ако можем да преразгледаме стратегическото взаимоотношение с Европейския съюз, и, и обединим усилията си, и ако получим 1 милион евро допълнително годишно, ще утроим въздействието си. Ето защо е много важно да продължим, както каза Александър, парите помагат, така че нека да а, помогнем а, за повече финансиране за да се изгради изграждането на европейска култура, основана на правата на човека. Не настоявам за бюджета, а за отстояване на правата на човека. Много страстен призив, казва председателят. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата. Ще продължа на френския. Искам да ви благодаря за интересните експозета и за вашите пледуари. За съжаление, аудиторията е по-рехава, но аз лично смятам, че взаимодействието между Европейския съвет и съвета на Европа не може да не е от полза за всички, особено правата на човека. Сега ще поканя експертите от Европейска Европейската мрежа за обучение в съдебната система, за да споделя добрата практика и да кажат някои думи за обмен. Тук ще има представители на две на, на две институции за обучение на кадър в съдебната система в Белгия и във Франция. Имаме представител на Германия, който ще ни представи ползата от тези този обмен. Ще дам думата на представите на Националната школа по правосъдие в Франция и Националния институт за обучение на кадров съдебна система. Благодаря, госпожо председател, госпожо госпожи и господа депутати, нашата мрежа е създадена за да обедини всички институти, които извършват обучение на съди и прокурори в 28-те държави членки. Както каза господа Жошродер, се финансирането от е, Европейската комисия. Имаме екип от 20 души в е, Белгия. Статутът е, е по белгийското законодателство, но дейностите се основават на дейностите, извършвани от Школата за обучение на съди и прокурори. Осъществява се необходимото обучение. Тази мрежа разработи значително своята мрежа, своите дейности през последните 10 години. Броят на дните обучение стигна на 30 000, броят на са ли проброя 5 000, целта е да се изгради е, правна култура с познаване на юриспруденцията на Европейския съд, също така и възможността и способността за взаимодействие за обучението и е, обменът е, е изключително важен. Дейностите са различни. използват се семинари за обучение от 2, 3, 4, 5 дни, в зависимост от темата. Също така, е, наскоро беше разработен е, модул за електронно обучение, насочен е, към нотариусите и съдиите по въпросите на наследственото право в Европа и в глобален мащаб. Целта е да се отговори на потребностите на европейските граждани. Както казах, друга много важна дейност е обмена. Тази дейност ни даде възможност да набележим принципите, които ще представя не на принципна основа, за да ви покажа прагматичния характер на тази мрежа. Тя а, използва девет принципа в обучението. На първо място а, дисципли... мултидисциплинарно и професионално обучение. Ние много държим на практическия характер на това обучение. Не става дума за академично обучение. Ние смятаме, че правните знания са на лице, по-конкретно в областта на европейското право, но искаме да се постави акцент върху конкретни казуси. Това обучение трябва да бъде задължително. То се е, извършва по време на е, работа и очевидно това е, е това е свързано с принципа за независимост на съдебната система. Ние обучаваме и собствените преподаватели. Преподавателите са съди, адвокати, прокурори, нотариуси, съдебни секретари, има разбира се университетски преподаватели, но най-вече практикуващи юристи. И ние сме наясно с това, че тези лица трябва да освоят педагогически умения, да умеят да организират групова работа, ролеви игри, симулации, което е гарант за успех. Друг много важен принцип е наличието на достатъчно ресурси и подкрепа подкрепата на по-висшите съдебни органи. Това съществува в повечето страни, но понякога трябва да се борим. В бъдеще сме очертали няколко тематики. Езикът, например необходимостта да се разработва обучение за всички съдии и прокурори и не само у нези, които имат европейска или международна култура. Според нас това е един от, една от проблемните области. Сега ще дам думата на колегата. Аз ще продължа своето изложение на холандски. А сега искам да навляза в малко повече детайли за обмена и за ролята на Европейската мрежа за обучение на кадри съдебната система. Това, което трябва да се отбележи тук е, че става дума за мрежа на различни институти и органи, които обучават съди и някои от тях обучават и други групи. Европейската мрежа работи предимно с съди. Тази мрежа извършва обмен между различни институти, което я прави чудесна платформа за осъществяване на програми за обучен. Валери показа няколко слайда, които показват, че програмата за обучение е основната инициатива на нашата мрежа. Започнахме през 2005 година. И в този момент имаше 170-180 участници. В момента имаме 220 хиляди участника и те сега имат възможността да участват в този обмен. След 10-12 години, за 10-12 години постигнахме голям напредък, което означава, че сега съдиите познават по-добре европейското право, освен това е, са, имат по-добри контакти с съдии в други европейски страни. И обменът е не само под формата на взаимни посещения, но и под формата на обмен на най-добра практика. Сега, в какво се състои по, по-конкретно програмата за обмен? Краткосрочен обмен с продължителност една-две седмици. Съдиите посещават различни страни, за да се запознаят с правната система. Има и друг обмен, учебни посещения и дългосрочно обучение. При учебното посещение Например, се посещава Европейския съд, Съда по правата на човека или Евроюст. има възможности за по-продължителен престой в тези органи. И това е част от дългосрочната програма за обучение. Престоят може да бъде до една година. Имаме още една програма за обучение, която която е предназначена за нови съди или съди, които са в процес на квалификация и обучение. Независимо от това, че, независимо от силния интерес на много от съдиите, има редица предизвикателства. На първо място езика. Не е лесно у нези, които не владеят добре чужд език, да посещават с учебни цели друга страна. Работим по този проблем, като предлагаме, между другото, и езикови курсове. Друг проблем е натовареността на съдиите. Те работят по много дела, и в много случаи броят на служителите, които им помагат, е много ограничен. Ето защо ние предлагаме специално разработени курсове, като например екологично право, трудово право. Една от програмите за обучение е насочена към обмен на най-добра практика и се надяваме, че тази програма ще даде възможност на участниците да разберат повече за работата на своите колеги. Сега думата има господин Шрёдер. Благодаря. Аз искам, искам да разкажа за моите, мой опит от Словения. И, наистина има голяма езикова бариера. Повечето от съдите работят в своя собствен език освен това, едно друго наблюдение, в крайна сметка аз с моя е, английски от училище можех да се справям с комуникацията. Организацията за обмена беше много добра. Е, тя се случваше главно в Любляна. Там има е, център за обучение. Е, бе подкрепена от Министерството на правосъдие на Словения. Бе ни обяснено по време на самото обучение задачите на обучението. Получихме преглед на словенската съдебна система. Проблем беше в тази система, че има прекалено голям брой на съдиите в Словения. Е, с цел в Словения е да се подобри ефикасността на съдебната система и да се намалят, намали броя на съдиите. Моралът. Това бе една от темите. Моралът на съдиите. Темите, които обсъждахме. Аз посетих също така и Върховния съд, който се занимава с трудово право. Освен това, говорихме за номиниращата процедура за съдии. Участието на съдебния съвет е необходимо. Парламентът също дава своето одобрение за един кандидат. Съдиите също така трябва да бъдат контролирани и оценявани по време на трите години, първите три години от своята работа. Освен това има и мнение на Върховния съд има и подобни контроли за прокурорите. Искам да кажа нещо за трудностите. Например, вече споменах езиковата бариера. Ние по принцип, както и Министерството на Словения окоръжава международни обмени. Това беше много полезно за нас. Научихме много за съдебната система на Словения. Така аз можах да сравня моята система с една чужда система. Много ми хареса обмена на мнение с колеги. Има много сходни характеристики на съдебни между съдебните системи, но въпреки всичко разговорите помежду ни бяха много-много важни. Е, е, Благодаря. Благодаря за вашите свидетелства, за информацията. Сега давам думата на господин Траверса. Вие сте председател на съвета на европейските адвокати. Добре дошли в Бруксел. Заповедайте сега да споделите добрите практики на вашата асоциация и да очертаете най-важните за вас предизвикателства. Най-напред искам да благодаря <clears throat> на председателите за това, че ни поканиха тук в сърцето на Европа. Аз а, има, както видяхме тук, представители на съвета на Европа, на гражданското общество. Нашата организация е, бе създадена през 60-те години. Бе създадена от европейски адвокати. Целта е утвърждаване на европейското право. Имаме 45 страни, в които действаме. Европейското економическо пространство и по принцип Европа. Това е площа върху която сме се съсредоточили. Имаме 10 наблюдатели страни, страни наблюдателки и нашата организация обхваща повече от 1 милиона адвокати. Хубаво е да се чуят опити, опита не само на пълноправните държави членки и на техните адвокатски организации, но също така е интересно да се чуят и мнението на асоциираните страни. Ние подкрепяме усилията на Европейския съюз да се създаде една обща правна култура, едно пространство на споделени ценности и принципи. Увеличаващата се мобилност на бизнеса и на гражданите доведе до, до нуждата на адвокатите да се запознаят с различните съдебни системи. Още повече, че въздействието на европейското законодателство е много голямо. Това означава, че всички адвокати в държавите членки трябва да разбират добре първичното и вторичното европейско законодателство, както и съществуващите инструменти за неговото тълкуване и прилагане. Нашата организация винаги се е застъпвала за висококачественото обучение на правните професии, както и взаимното разбиране на, на съдебните системи. Например, на един от нашите документи през 2007 година беше препоръки за обучение за европейски адвокати, където ние подчертахме компетентността и правомощията на всеки адвокат, който прилага в своето ежедневие европейското право. На тази база ние предложихме обучение. Ние самите не предлагаме обучение. Има комитет по обучение в рамките на нашата организация. този комитет се занимава с препоръки в областта. В него са включени 36 членове от много страни. Ние като заинтересована страна, като представители на адвокатите, винаги сме били за това да работим с европейските институции много сме разчитали на подкрепа от тяхна страна в обучението. Структурата на обучението се различава в отделните страни. Участието на адвокатите е основата за обучението. Нашата, целта, нашата цел е да осигурим високи професионални стандарти и компетентност – всяка страна има стандарти за това, кой може да упражнява правната професия. В повечето страни се изисква висше образование, магистър, а изисква се също така и по-нататъчно обучение, както и държавен изпит. Практика и държавен изпит. Всичко това е свързано и с въпроса за това, че всяка страна има своите традиции, правни традиции, има своите специфики и е много трудно да се намери баланс баланс между различните стандарти, които дават възможност за упражняване на правната професия, на адвокатската професия по-скоро. България, Дания, Белгия, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Швеция, Холандия, Обединеното кралство – Всички тези страни участват в нашето обучение, плюс Норвегия и Швеция. Това е отворен пазар за обучение, т.е. адвокатите могат да избират различни обучителни дейности, предлагани от асоциациите на адвокатите. Това са а, акредитирани оператори, които предлагат обучителни услуги. Структурата на обучение е различна във всяка държава членка и, те... и самото обучение се предлага от наши сътрудници и сътрудници от държавите членки. Има две два основни проекта, които бяха развити от нашата организация, от CCP, благодарение на европейско финансиране. Аз споменах изследването за обучение на адвокати в европейско право. Това беше проект през 2014 година Препоръките са, че правните професии трябва да развият една европейска програма, която да обхваща, която да е трансгранична, която да, да предлага практически насочено обучение, която да е отстъпна и в която да има повече обмен. Включват се тук повече данни, са отделните съдебни системи. Предлага се обучението да е продължи, да, да, да, да има много издания. Ние излязохме с план за действие за поемане на тези препоръки. В момента нашата организация работи на взаимно признаване на съдебното образование – на правното образование бе създадена през 2014 година Фундацията на европейските адвокати. Целта е да се провеждат проекти, насочени към нуждите на европейските адвокати. Освен това, започнахме и предлагането през септември 2014 година портала за обучение. Така нашата дейност става по-видима. Вторият основен проект, предлаган от CCB, това е Европейската платформа за обучение за адвокати. Целта на платформата е да се дават повече информации за обучение, обученията от различни юрисдикции. Много съм горд с този проект, защото видях е, как този проект се ражда, проследих неговото развитие. Това беше една съвместна идея между Франция, Италия и Дания. Аз бях представителят на Италия, който участваше в преговорите и CCB помоли за европейско финансиране. В момента CCB и Европейската комисия работят за включването на платформата в страницата на e-Justice. Платформата дава достъп до обучителен материал, Потребителите ще могат да търсят курсове чрез е, е, курсове в целия Европейски съюз и математично разделение, разделение по а, област, специфична експертна област и език. Ние даваме възможност за избор на всички тези курсове. А, Адвокати от различни юрисдикции могат да се снабдят и със съответния материал. През 2016 година публикувахме <clears throat> обзор на, обуч... на курсовете за обучение в Европейския съюз. Както казах, имаме 19 пълноправни членове. В повечето от тези страни бе въведен режим на обучение за последните 15 години. Имаме в 12 страни едно по-общо тълкуване на обучителния режим, но има възможности за непрекъснат тренинг. Остава за кодекса, т.е. за адвокатите в Австрия постановява задължението на адвокатите за непрекъснато обучение и квалификация. Защото е ясно, че един неосведомен адвокат ще нанесе само щети на клиента си. Крусия е също страна, в която има задължителен режим за квалификация. Съвсем накратко трябва да кажа, имах възможността да бъда поканен два пъти в Тбилиси и видях със собствените си очи колко е напреднал Кавказския регион, Грузия, Таджикистан, Азербайджан. Те наистина имат начални и напреднали обучения за адвокати. Те използват интернет, компютри в обучението. Така че топло препоръчвам, горещо препоръчвам на препоръчвам на колегите в бъдеще да каним представители от тези страни. Не винаги е лесно това за съдиите от тези страни, но следващата година в Единбъра, в през май ще имаме пленарна сесия. Надявам се тогава да имаме представители от всички страни. Освен това, ние имаме кредити, които а, даваме. 14 часа на година е средната продължителност на едно обучение. Адвокатите са задължени да предават кредитите, които са получили от нашите обучителни курсове на годишна база. В някои в някои страни контролите са на случайен принцип – но има и санкции за това, че адвокатите не преминават последователно обучение. Санкциите са дисциплинарни и недисциплинарни. Дисциплинарните включват изключване от асоциацията и предупреждения, а пък недисциплинарните са плащане на глоба. Сега в заключение искам да кажа, че нашата цел е да си сътрудничим с комисията при събиране на годишни данни за това до каква степен европейското законодателство е част от обучителните дейности на адвокатите. Трябва да признаем, че имаме недостиг на данни от подавани от институциите, които организират обучението. На 14 декември в Брюксел ще свикаме конференция за обучението на адвокатите. Предизвикателства и възможности. Ще, на тази конференция ще има представители на институциите и на а, училищата, които предлагат квалификации и курсове. Благодаря. Благодаря. Последният оратор е доктор Роберто Еро. Той е от Люксембург, Организацията за предоставяне на обучение на правните професии, обучение насочени към съди и техните асистенти, обучение по европейско право. Имате думата. Which I said while you found the button. Thank you. Thank you, uh, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас малко за нашата дейност на Европейския институт за публична администрация. Как е, обучаваме правни служители и съдебни изпълнители по тематиката европейско право. Направихме едно проучване, за нас то беше знаково, защото за първ път е, имахме възможност да установим а, е, точно а, е, с цифри кои са съдебните служители и съдебните изпълнители в Европейския съюз, т.е. колко са. Установи се категорията съдебен служител, направихме съответното определение. Имаме над 100 фиша с информация. Нямаше възможност да включим всичката тази информация тук в доклада. И е, тъй като имаше толкова огромно разнообразие в категориите, не можехме да направим сравнение между страните членки. И първият ни е, проект е, целеше е, само да формулираме целите на обучението за европейски правосъдие. И беше предвидено, ако съответните съдебни служители да се включат, ако се включат в обучението, да направят и планове за последваща дейност. Три е, модула имаше за обучение на правни служители, съдебни е, секретари и съдебни изпълнители. Имаме курсове за общ менеджмент, за управление на мощностите, примерно работа по електронно правосъдие, електронни, е, информационни технологии, деловодство по информационен път. После, във втората кари, е, категория помощ на съдиите, съдебни процедури и други. После има и трети е, е, раздел процедурни съдебни процедури. Е, там се разглеждат въпроси на семейно право, наказателно право и други. Когато събрахме съответните данни, стана ясно, че има и измерения на европейско право, скрити в национални е, теми. За това бе необходимо е да има и трансгранично е, сътрудничество, да бъде то засилено и да се засилят компетенциите на съдебните служители е, по отношение на транспониране на европейското законодателство, особено в наказателната област. Препоръките, с които излязохме от първия проект, бяха следните. Да се повиши информираността за европейското право в съдебната практика, защото понякога съдебните служители, когато биват наемани, не винаги имат образование, е, юридическо образование – и е, не непременно имат познания за европейското право. А, а те имат нужда да, да разполагат с тази информация в комуникациите си с грани, е, гражданите. Дори е, ежедневно да не се налага да се занимават с казуси от европейското право. Когато през, приключи това голямо първо изследване, имахме няколко предложения, много значими. Първо, да направим обучение за всички е, служители в съда. Е, решихме, че тогава ще е добре да разработим едни добри елект... Е, инструменти за компютърно обучение. Също да се направи анализ на нуждите и да се създаде среда за обучение тук не става дума да се разписват темите, а по-скоро да се създаде едно обучение като ролеви игри в ситуации, защото нашите служители трябва да комуникират с гражданите, да говорят с тях, да, да комуникират. Не е само въпроса да им дадат е, информация как да попълнят е, формулярите. После трансгранично сътрудничество като стратегическа инициатива, включително и за обучаеми, обучаващите. Свързахме се с различни международни институции във Франция, в Испания, в Белгия, Португалия и излязохме с едно общо предложение за проект – през 2015 с цел да предложим обучение за съдебни служители и съдебни изпълнители. Предлагаме езиково обучение също така и е много интересно, тогава за първ път установихме факта, че е, има нужда от такова обучение защото те трябва да разберат как е, всеки един от тях ползва понякога едни и същи инструменти. Те нямат, е, примерно, никакви насоки за това как да се попълват формуляри в някои регламенти и директиви. Така че подобни е, срещи на живо бяха организирани и сега сме в края на този проект, изготвяме окончателния доклад. Проведохме и обучение на обучаващите. Беше по съдебно сътрудничество и е, второто по семейни и наказателни дела. 41 души бяха участниците. Отлични е, са постигнатите резултати. 19 от участниците отговориха, че са постигнали в 100% целите си, а 50% отговаряха, че са постигнали целите си на 75%. Uh, project when asked uh, whether the knowledge gained... на един друг въпрос, именно дали знанието, им, което са получили по проекта, е, е довело до въвеждане на нови процедури. Отговорът да беше за 99%. А дали тези познания са подобрили тяхната работа, 70% отговарят да. И накрая, обучението на обучаващи, е, когато ги запитахме кое е важно, е, дадоха ясната идея, че те възнамеряват да разпространят тези знания. Тоест, нашия консорциум успя да създаде и една платформа, когато едно обучение на английски дава възможност да се разпространи е, това обучение за прилагане на съответните принципи е, в различните правни области. В заключение, по отношение на този проект. Е, предложенията за подобряване на обучението и на сътрудничеството е, е не само да се осъществява директно обучение, а малко по-общо да се е, разработва възможността за достъп до обучение на съдебни служители – да се работи, е, да, да има такова директно обучение едва след като те са преминали през е, вид обучения на ролеви игри, симулации и така нататък. Останови се и проблема и необходимостта за повишаване на езиковите компетенции на участниците за да могат те да бъдат запознати в по-голяма степен с английската терминология. Но това не възпрепятства участниците в Дижон или в Португалия. Те успяваха да намерят общ начин за комуника... език на комуникация. Същата, същия консорциум предложи нов проект миналата година. Очакваме сега решение за него, за да можем да продължим с развиване на подобно сътрудничество и е, да дадем възможност за допълнително обучение на е, съдебни служители и съдебни изпълнители, защото първия проект бе само една много малка част от айсберга, а е, цялата картина е много по-голяма. Защото тези вид служе... съдебни служители са от ключово значение за доброто изпълнение на работа на цялата съдебна система. Председателят, бързо наближаваме към края на нашите е, време, което ни е отредено. Трима души са заявили за, за желание за а, е, участие. Ще им дам думата за по една минута, защото преводачите ще приключат работа в 16.30. Надявам се, че сте тук, не, ви, не виждам имената от а, катедрата. Ще успеете ли за по една минута? А, нека да кажем една, вие така или иначе ще говорите две. В 16.30 ще приключи превода. Имате ли въпроси? Да. Аз ще говоря минута и половина. Сега ли ще зададете въпроса си или... Това е въпрос към госпожа Сипел. Добре. Госпожо Макове, имате въпроси? Накрая ли ще го зададете? Добре. Господин Хауза, заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, сериозно предизвикателство. Благодаря на всички за поканата. Нека малко да дам обратна информация за работа на място. Ние проведохме дебат за принципите, но на практика ние работим по проекти за добри практики и за създаване на нови инициативи проектите за добри практики искам да очертая следните проекти. Първо имаше проекти за адвокати и защитници, после за материали на повече от един език. При адвокатите защитници създадохме кластъри от подобни професионалисти от различни страни членки, които се срещаха на различни, в различни европейски страни и обсъждаха как могат да се използват правните инструменти по съдебното сътрудничество в наказателни дела и е, се обсъждаха конкретни казуси. Втория ни проект е, е много обхватен за 600 е, правни професионалисти от всички страни членки. Няма да говоря в подробности. Резултата бе, че казусите, които по които бе работено в този проект, бяха сложени за свободно ползване на мрежата на много езици. Както казах, езиковата бариера винаги е проблем. Ето на вебсайта на ЕРА имате възможност всеки, който се интересува от обучение е, по европейско право, можете да намерите доста теми там. Още нещо исках да коментирам пред вас а именно, че имаше една поредика деца от е, форуми за обучение, за борба с е, дискриминацията и за равноправие е, между половете. Всяка година около 600 души от всички европейски страни участват. И много интересен проект за съдебна за млади е, професионалисти за практикуване на европейско законодателство. Новите проекти, няма да влизам в подробности, всички тези проекти са, са финансирани или финансирани от Европейската комисия и смятаме, че парите бяха употребени много е, целенасочено. Много съжалявам, че така ви притиснах с времето. Е, абсолютно се възхищавам от това, че успяхте да представите вашите проекти за това време. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря за възможността да обсъдим е, опита на нотариусите по отношение на правното образование, което до голяма степен е от ключово значение. Както бе коментирано тук, много се радваме, че в доклада на Европейската комисия е, се говори, че над 35% от европейските нотариуси са участвали в обучение по европейско право. Това се дължи на две програми е, Европа за нотариуси и нотариуси за Европа, които се изпълняват от съвета на адвокатските колеги от няколко години насам. 3000 нотариуса са се възползвали от обучението от 22 страни членки на Европейския съюз, значи всички, където има е, страни, където има гражданско право бяха организирани 26 семинара в 14 страни, като обикновено минимум 3 националности присъстваха на всеки семинар. Публикували сме и е, образователни материали, две, два наръчника, 8 видеоматериала, можете да ги видите на нашия вебсайт – също работиме с университети, с известни техни професори, с специалисти. Имаме партньорство с ЕПА за разпространяване на материалите на семинарите. Така че тази огромна работа не можеше да бъде извършена без подкрепата на Европейската комисия и за това тук публично искам да благодаря за голямата подкрепа и сътрудничество от страна на Европейската комисия. Успехите на тези проекти ни карат да си мислим и за следващата поредица от семинари, примерно за семейно право, наследство, новия регламент за наследство, за режим на собственост, който, който ще се регулира от този регламент от 2012 нататък. Благодаря. Господин Ванден Пиер има думата сега. Благодаря. От агенцията искаме да изразим а, възможността да а, коментираме взаимоотношения с съда. Регламента предвижда задължението на агенцията да организира обучение на членове в съдилищата, отговарящи по, за, по въпросите на обежището. Целта е да се е, да има сближаване на решенията и съдебната практика, като се зачита независимостта на съдилищата. Полагаме усилия за, из, за разработване на а, това обучение с представители на различни съдилища. В тази мрежа влиза Международната асоциация на съдите в областта на беженското право, и Европейската асоциация на е, е, административните юрисдикции на Европейския съюз. Включени са и други е, хуманитарни организации. Има и национални органи за обучение на съдиите. Всички дейности, извършени в рамките на тази мрежа, са се извършват при пълно зачитане на независимостта на съдебната система. Съдиите играят много важна роля в ЕАЗО. Това е дейност от и за съдиите. Разработени са 8 модела от въведение в националната защита защита, допълнителна защита, оценка на достоверността, процедура за обежище. За до година е предвидена информация на страната по происход. Прилагаме и метода обучение на преподавателите. Обучените преподаватели обучават своите колеги не само на национално ниво, но и при неотложни ситуации. Следващата седмица е предвидена програма за обучение на комисиите за обжалване в Гърция освен това споделяме знанието си с, с трети страни, като Тунис и Марокко. Благодаря ви. И към края на семинара искам да попитам дали присъстващите депутати искат да направят някакъв заключителен коментар. Биргит, благодаря. Оценявам високо провеждането на този семинар. Надявам се, че е, един, че някои квалификации по европейско право ще се осъществяват на национално ниво. Смятам също така, че е много важно да сме наясно, че основата за националното законодателство може да бъде европейското, защото при трансгранични случаи това е много важно, за да се позовем на основата. Освен това е много важно, когато повишаваме квалификацията, да имаме предвид, е, че нямаме време съдиите и адвокатите да да извършват, да преминават през обучение, да си вършат работата. Освен това, да, е, трябва да обсъдим въпроса за контролиране на допълнителната квалификация. По-нататък, е, много е важно да има повече осведоменост е, за връзките с гражданите. В Германия има проекти, осъществявани от Министерството на правосъдието за да могат да работят с училищата. Някои училища прилагат наученото при тормоза по интернет. Така че съдиите посещават училища и обясняват правата и задълженията. Какви са послед какви са опасностите пред жертвата и какво, какви са последиците за извършителите. Миналия семинар, миналия метод, миналия мандат, когато говорихме за процедурните права в Европейския съюз, обсъдихме изграждането на взаимното доверие нещо като програма Еразъм, така че да има обмен между юристи, прокурори и всички, които работят на трансгранична основа. Това трябва да се приветства и трябва да укрепим усилията си за напредък. Благодаря, госпожа. изслуша внимателно към казаното от нотариуса. Изслушах ваят проблем за езика и това е много важно, но аз смятам, че е, езикът формира мисълта и аз никак не съм доволна от англицизирането е, английският език е полезен, но какъв, е, е, въпросът е какъв английски език? Необходимо е да има ясна дефиниция. Много се дразня, когато се използват англицизми. Благодаря за всичко това, което казахте. Изслушванията са винаги много интересни и съжалявам, че закъснях. Благодаря. Благодаря за този езиков проблем. Много хора говорят лош английски език. Юристите са интелигентни хора и ми се налага да работят с английски язик, който не владея добре. Много по-добре да използват френски. Госпожа Маковей. Благодаря на гостите. Много се радвам, че са тук приятелите със съвета на Европа. В продължение на 10 години работих с тях, когато те организираха мисии в нашата страна за реформа на съдебната система. Ще говоря от гледна точка на човек от бившите социалистически страни. Ние трябваше да реформираме съдебната система. Изключително трудна задача – всички останали страни, които искаха да помагат, идваха с идеи за обучение. Никой не искаше по това време да се обучава. Най-лошите съди биваха изпращани на обучение, най-добрите работеха в съда. Защото на обучението се гледаше като на нещо безполезно. Нещата малко се попромениха. Но и в момента има държави членки, които имат а, а, които изпитват липса от а, обикновени неща като компютри. Да, и обучението е важно. А, понякога отиват на обучение, но след това се връщат а, в работата си и не разполагат с унези условия, с които разполагат западните им колеги. Всичко се пише на ръка, съдята диктува. Ето това е, което трябва да се направи. Обучението се осъществява там, където не може да разгърне пълния си потенциал. Управлението на съдилищата е друг въпрос, който трябва да бъде разгледан. Последният въпрос. Когато се извършва обучение по сближаване на юриспруденцията, според мен няма ясно разграничение между континенталното право и обичайното право. Имаме Европейски съд по правата на човека, съдът на европейските общности в Люксембург и те се позовават на юриспруденцията, защото хората, защото съдиите трябва да бъдат предвидими. Когато сключа договор, искам да знам при нарушение на дадена клауза каква е съдебната практика. В много страни съдиите казват, ние сме независими. Сближаването на юриспруденцията е нарушение на нашата независимост. Това е погрешно. Аз не смятам, че британските съдии се чувстват по-малко независими, поради това, че имат обичайно право. Освен това, съдебната система трябва да бъде предвидима. За, за да имат хората доверие. Трябва да има насоки за наказанията, така че сближаването на юриспруденцията от гледна точка на обучението е нещо много важно, като имаме предвид, че има, два, има две съдилища в Европа, които работят с юриспруденция. Благодаря, госпожа Макове. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Благодаря на госпожа Делво. Благодаря на колегите от комисията Юри. Ние провеждаме много заседания, на които, когато се изказваше господин Хойзел, В заключение, за съжаление, предстоящата конференция за обучение през декември ще бъде само на английски поради съкръщение на разходите за превод. Да, това е особено трудно за италианците и португалците. А всички вие говорите английски много добре. прецизността на правните термини е изключително важна. Искам да благодаря на всички. Още нещо ли искате да кажете? Шегувате си, при ние приключваме. Само за една секунда, ако може. Е, по... Ще говоря на френски, за да а, се за да се радва госпожа Бержерон, но а, се обръщам към госпожа Макове. Изближаването на съдебната практика не е, не е уеднаквяване. Ние искаме да помогнем за изпълнението на нормите. Има обаче и много други инструменти. Европ... И съвета на Европа работи по въпросите на хармонизацията, за да може националната юрисдикция да тълкува по единен начин. Също въжи и за юриспруденцията на Европейския съд. Благодаря. Тази програма можеше да бъде разработена по-добре, за да има дебат между депутатите. Е, аз Исках да попитам за обучение за язо и някои други деликатни области. Щеше да има по-добре да се проведе дебат, но програмата да е разработена така. Благодаря, благодаря на експертите за изложенията и за ангажимент, ангажираността им към темата. Ние се доближихме към нашата цел, зарена в началото, а именно да се обучат колкото може повече професионалисти. И слушахме няколко чудесни а, презентации. Ще... Това, което чухме, ще ни бъде много полезно и аз съм ви благодарен за тях. Благодаря ви за отделеното време и да не прекъсваме връзката си помежду си. Комисията ще продължи да отправя предложения и затова е нужно да диалога между нас да продължи.